Пан Przewodniczący. Witam Państwa bardzo serdecznie. Уважаеми госпожи и господа, след обедната почивка подновяваме заседанието. Бих искал да приветствам с добре дошла нашия гост, комисар Тайсън.